президенте. Председателят. La seduta è aperta. Откривам заседанието. L'ordine del giorno reca дневният ред имаме доклада на господин Даза за бъдещето на ДДС. Веднага давам думата на докладчика господин Каза за 4 минути. Имате думата, господин Каза. Grazie президент, комисарио, onorevoli мембри. Данный рапорт... Добър ден, госпожо председател, почитаеми депутати. Този доклад е, е един принос към процеса на консултации, който започна през декември 2010 година, когато излезе зелената книга ДДС на комисията. Настоящата система не отговаря на изискванията на вътрешния пазар, тъй като тя включва много разходи за администрация, за спазване на съответни правила и това е голяма тежест за нашите предприятия. Особено тежка е и дава възможност за измами, пречи на трансграничните операции. Имаме измами тип въртележка, които струват милиарди евро на данакоплатите в Европейския съюз. Предизвикателство за нас е да намерим решение на този проблем. Но това може да стане единствено и само след консултации с заинтересованите страни. Срещах се с най-различни организации, включая представители на големи и малки предприятия. Нека ви кажа какви са заключенията. Един от основните моменти в този доклад е факта, че трябва да признаем статуквото и да изберем принципа на заплащане на ДДС в страната по предназначение. Особено когато говорим за вътрешнообщностни сделки. Тази изделка, а, извинете, този подход е одобрен от фирмите, както и от Европейската комисия. Системата се основава на принципа по происход, който е най-добър за вътрешния пазар, но опитите да се придвижим в тази посока се провалиха а, сега вече не остава време да се намери а, решение. Една система, основана на принципа по предназначение, би означавала да се направи да се направят е, единни гишета за обслужване за ДДС от 1 януари 2015 година. Това ще намали административната тежест за дружествата и ще увеличи ефикасността на трансграничните сделки. Тревожно е, че мнозина предпочитат да търгуват с трети страни пред е, вътрешно общностна търговия, независимо, че ние говорим за единен пазар. Това е неприемливо и трябва да бъде коригирано. По отношение на събирането на ДДС, трябва да се направят допълнителни проучвания и според мен най-добрата система е системата на модела склад за данни. За да преминем към тази система, имаме нужда от инвестиции в инфраструктура – Имаме нужда, както казах, от много проучвания и анализи в тази сфера, за да видим дали този подход е добър. Трябва да намалим административните разходи, което е изключително важно за малките и средни предприятия. Другите препоръки са намаляване на а, периодичните декларации за ДДС по периоди, използване на електронно управление, особено по отношение на декларациите. Това е до тук. Ще продължа след като изслушам колегите. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега давам думата на комисаря Шемета. Госпожо председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря на Европейския парламент и на господин Каса по-специално за неговия положителен и конструктивен доклад за бъдещето на ДДС във връзка с издадената по тази тема зелена книга. Ясно е, че трябва да се преразгледа системата за ДДС в Европейския съюз, която работи вече 40 години. Време е да я актуализираме, да я направим напълно съвместима с вътрешния пазар и с нововъзникващите бизнес модели. Важно е събирането на ДДС да продължава да представлява важен източник на приходи и за в бъдеще. Зелената книга беше първата стъпка в тази посока. Реакцията на заинтересованите лица показа колко важно е това. Над 1700 е, писмени коментара бяха получени. Е, коментари, които потвърдиха това, че системата, която действа по-настоящем е твърде сложна поради големите разлики между европейските държави членки. Бе подчертано, че Опростяването на системата може да доведе до големи ползи за вътрешния пазар и за малките и средни предприятия особено. Очакванията са големи. Представителите на бизнеса и обществеността искат големи промени в системата на ДДС. Следващата стъпка в процеса на реформи на ДДС ще бъде съобщение на комисията, което ще излезе преди края на годината и ще очертава пълна стратегия за един стабилен, дългосрочен режим на ДДС. Ясно е, че няма как с всички аспекти на ДДС да се захвана в едно и също време и за това е ясно, че е важно да се определят областите, в които може да се отбележи бърз напредък и другите области, където работата ще отнеме по-дълго време. В дебата в комисията за работната програма за следващата година ще предложа нова инициатива в тази връзка, свързана с устойчиво растеж – това предложение ще е свързано с новата стратегия за ДДС, с механизъм за бързи, бързо реагиране, управление на ДДС и намалението на административната тежест за бизнеса. Дами и господа, становището по този проект доклад отразява по един насърчителен начин позицията на парламента. Уверявам ви, че вашето становище ще бъде взето предвид. Благодаря. Е, Благодаря, господин комисар. Сега от името на Комисията за бюджетен контрол господин Стаес за 4 минути. Eh, Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги, господин комисар. Аз е, съм докладчик е, за становище от името на комисията Кокобу и в това си качество аз разгледах е, мерките против измами, които са оценени в Зелената книга. Това не е нова област за нас. Преди няколко години имаше доклад на Сметната комисия, е, палата, в която бяха посочени някои пропуски в системата и бяха направени предложения за промяна. А също така имаше и цяла поредица от препоръки. Надявам се те е, да бъдат приложени напълно в новата система. Е, няма спор, че новата система предполага много измами. Е, те се оценяват от 90 до 100 милиона евро. Е, всъщност това е стоеността на данъчните измами и на избягването на плащане на данъци в целия Европейски съюз. Има общо 250 е, милиона загуби от неплащане на данъци, от които 180 милиона са от неизплащането на ДДС. Основно става въпрос за е, трансгранични измами, което предполага трансгранични сътрудничество. Той е сътрудничество с държавите членки Европол, Евроюст и ОЛАФ. И това е едно от, е, едно от препоръките от името на Кокобю Искам да благодаря на докладчика, както и на Комисията по економически въпроси, защото всъщност е, те е, възприемат значителна част от моите предложения. Основно е, между 32 и 40 член. Искам да благодаря на комисията, защото много рядко едно становище се възприема толкова дословно. Колкото до трансграничното сътрудничество, трябва първо да се разбере е, смисъла на понятието отговорност и да осъзнаем опасността. Тя трябва все по-ясно да се осъзнава във всички държави членки. Освен това, трябва да се работи по е, самото, самия смисъл на понятието въртележка в е, ДДС. Знам е, е, с кого си имам работа. Имах възможност на място да разговарям с много данъчни инспектори и всички казват, много ви моля, е, бъдете така добри, изработе, изработете единен смисъл на понятието въртележка и съответно изгответе еднакви предложения. И ние трябва непременно да се заемем с борба срещу измамите. Това е от първостепенно значение. И докладчика каза, трябва да се упрости законодателството и да се консолидира това законодателство. Много данъчни инспектори, е, с които разговарях и които е, знаят действителността и знаят как стават е, ежедневните измами, знаят, че това са основно трансгранични измами. Трябва да се сътрудничим, но възниква проблема с езика. Ако видим законодателството в областта на ДДС в различните държави членки, ако обаче не знаем езика на съответните страни, се сблъскваме с огромни затруднения. Така че трябва поне законодателството да се преведе. Е, и то поне на работни езици, е, като например английски, немски и френски. И комисията би могла да обсъди въпроси. И накрая е, Еврофиск. Според мен това би била потенциална чудесна мрежа. Надявам се комисията да разбере, че това ще създаде една добавена стойност. И съответно комисията да бди за това е, всички данни от базата данни да се предават на парламента и системата да бъде прозрачна. Така, най-важното, е, това е най-важното в моя доклад. Друго много важно е използването на нови технологии, чрез тях можем да се борим срещу измамите в ДДС. Ако вземете е, мнението на всички докладчици от е, комисията Коко Бю и економически въпроси, ще се въоръжим много добре в борбата срещу измамите. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Иванова от името на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите за две минути. Виждам, че госпожа Иванова не е в залата. и е, Сега от името на Комисията по транспорта и туризма господин Фербер. Две минути. Но и той не е в залата. Затова започваме с дебата от името на политическите групи, представителите. Започваме с НП. Господин Палоне, две минути. Eh, mm, Благодаря. Смятам, че развитието на вътрешния пазар не може да стане факт, ако нямаме една добра поставена основа за ДДС. Съгласен съм с господин Каза, защото той посочва различни празноти както и процедури, за да може да се преодолеят тези празнини и пропуски. Искам и се обаче Европейската комисия да работи много бързо, защото наистина вярвам, че вече закъсняваме. Бъдещата система за ДДС не може да се развие, ако нямаме добра хармонизация с общи правила, за да се избегнат тези конкурентни предимства, които всъщност удрят най-силно фирмите, потребителите и вътрешния пазар. По-специално говоря за предприятия, които се занимават с трансгранична търговия или услуги. И в този смисъл сътрудничество може да има само ако държавите членки имат истинско, реално желание да търгуват и трябва да преодолеем националните интереси и егоистични подбуди. Още нещо каза господин Каза. То е свързано с намаляване на бюрократичната тежест. Целта е да се намалят административните тежности, за да може да се изплаща по-добре ДДС. Оказва се обаче, че има парадокс. Малките и средни предприятия плащат много повече ДДС, отколкото големите фирми, т.е. имат по-големи разходи. Особено ако те се занимават с търговия вътре в общността. Европейската комисия трябва да опрости административна тежност, както и да даде правна сигурност за предприятията и за администрацията. Много бих искал да предложа и различна модели. Модели, които са хармонизирани, специални режими, но само за малките и средни предприятия, защото ние много държим на тях. Те ни водят напред. Е накрая. За следващата стратегия по ДДС, извинете колегите сега, че ще отворя тази скома. Трябва да разширим данъчната основа, за да може да има добро данъчна консолидация. Защото когато има криза, смятам, че всички трябва да плащат, а не само слабите и гражданите. Благодаря. Благодаря. Господин Коми, който замества господин Фербер, ще говори от името на Комисията по транспорт и туризъм. Две минути. Благодаря. Благодаря, колеги. Проблема с публичните финанси в много, държавни, много държави на Европейския съюз е ясен на всички. Няма нужда сега да правим някакви битки за принципи и така нататък. Трябва да се насочим към общи моменти, общи принципи за подсилване на бюджета на държавите членка, за да може те да функционират спокойно. Искам да поздравя колегата Каза, който наистина е свършил отлична работа. Доклада почива на Зелената книга на Европейската комисия и се насочва към много важни моменти от тази книга. Точно за това смятам, че е много ясно посочено, посочена целта за намаляване на измамите. Защото от гражданите постоянно искаме различни жертви, за да подкрепят бюджета на държавите членки и не можем друга страна пък да пренебрегваме у нези, които не плащат ДДС или извършват измами. Имаме нужда от една ясна а, рамка за заплащане на ДДС. Не бива да увеличаваме административните разходи на предприятията, които така или иначе вече са тежки. Още нещо, което трябва да бъде подчертано и по което работи работил доста господин Каза, е свързан с по-доброто развитие на вътрешния пазар Говорим за едно събиране, което да бъде по-ефикасно, опростяване от административен характер. Всичко това ще даде възможност за по-добра търговия между държавите членки. Това е една цел, с която всички сме съгласни, особено в момент като днешния, когато пазарът има нужда от стимули, за да се рестартира, за да може да се генерира богатство и да има търговия на ресурси. Поздравявам колегата, защото според мен тази резолюция е много уравновесена и е фокусирана върху точните приоритети. Сега е момента да се предприемат действия. Благодаря. От името на социалистите и демократите давам думата на господин Елкадрал за 3 минути. Благодаря много, госпожо председател. Нека първо да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество, което доведе до добър доклад. В Европейския парламент смятам, че успяхме да подадем няколко много ясни сигнала в този доклад за ДДС. Най-важното е събирането на ДДС да стане по-ефективно и по-прозрачно. И както каза господин Каза, все още има какво да се свърши. Все още сме само на един етап от пътя, така че насърчаваме комисията да продължи да работи по въпроса. Виждаме все повече преминаване от пряко към косвено данъчно облагане през последните години. Има енергийни данъци, има данъци върху финансовите операции. Всичко това се отразява на потреблението и на поведението на хората. Покупките могат да се насърчат, а могат и да се обезсърчат. Така че, когато говорим за намаляване на ДДС е, и изключения, те трябва да са само за доброволческите организации и за организациите дал на цел. Нека сега да помислим за транспорта. Ясно е, че железниците и водният транспорт се третират по различни начини. Трябва да създадем равнопоставеност. Да помислим и за културата. Всички трябва да се третират по един и същи начин. И книгите, които се предават чрез веб стриминг, и книгите, които се свалят а, директно от интернет, трябва да бъдат подложени на начисление на ДДС, точно както това се прави и с книгите издавани на хартия. Също така е много важно да се избегнат измамите. 100 милиарда евро за загубите от измами с ДДС. Това е напълно неприемливо. По-добро наблюдение, по-добро сътрудничество между отделните служби е изключително важно в тази връзка. Много важно е да не се отварят допълнителни вратички в системата, така че е, от тях да могат, от които да могат да се възползват измамниците. Всичко това означава да се въведе една добра система за обслужване на едно гише. Вярвам, че този доклад е добра начална крачка. Очакваме становището на комисията. Благодаря. За Алда господин Хаглун. Две минути. Първо искам да благодаря нашия докладчик за чудесната му работа, за качествения доклад. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка, които обогатиха съдържанието на доклада. Е, искам е, за минута да се върна е, за изключенията, е, за определени организации, които не плащат ДДС. Е, както каза господин комисаря, от няколко месеца ни изразяваме безпокойство. Казахме го и на нашата сесия в Страсбург. Бих искал да благодаря на комисията за това, че предвижда е, изключения в областта на ДДС за някои благотворителни организации както и доброволчески организации. Някои от колегите, от които и аз, се опитахме да подобрим положението и е, най-вече да изработим по-ясна дефиниция. Имам предвид е, работата на доброволци в Европейския съюз. Е, в някои държави членки се предвиждат изключения и мисля, че комисията, благодарение на това, че предвижда открита процедура, успя по-добре да разбере в какво се изразява положението. Е, вие видяхте, че в е, е парламента има широко мнозинство е, в е, подкрепа на изключенията за ДДС за подобна работа. Сега, е, по всичко останало, отново казвам, докладът е чудесен. Сега, но измамите с ДДС остават огромен проблем в държавите членки и мисля, че да се справим с този проблем, трябва е, да се подобри контрола. ДДС е, е пример е, за това как се облагат определени как се облагат определени отрасли в Европейския съюз и затова смятам, че трябва сътрудничество да подобрява и да продължи. От името на ЕКАРЕ госпожа, господин Фокс. Искам на първо място да благодаря на господин Каза за изключително усилената работа по този доклад. Всеки един доклад по една такава тема би представлявал спорна спорен въпрос, защото всяка една суверена държава има свои собствени права да налага данъчно облагане. Затова мнозина, включая господин комисаря, искат Европейския съюз да има такива правомощия да облага данъчно нашите граждани. И ето за това консерваторите пък не искат Европейския съюз да има такива права. Този доклад се занимава с ДДС и много от аспектите на този доклад ми харесват. Споменава се данъка върху данъчните операции, както и, и други теми, като собствените ресурси на Европейския съюз. Това е премахнато от доклада, което ми харесва. Всяко едно ново предложение за ДДС трябва да бъде такова, че да даде гаранции, че няма да има повече измами и да се спрат а, а, е, е, верижните измами. И трябва да има по-координиран подход към ДДС. Това е важна стъпка към ефикасното функциониране на вътрешния пазар. Има и моменти, в които не съм съгласен. И това, например, е 46-ти параграф, където държавите членки трябва да засилят своята хармонизация в сферата на ДДС. Едно е да има сътрудничество между държави е, членки, друго е да се хармонизират. Това е едно предложение, с което нашата група не може да се съгласи, защото правото за данъчно облагане, както и как да бъде налагано това, трябва да бъде в ръцете на отделните суверенни държави. Благодаря. Благодаря от името на ГУЕ, господин Хунти с една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, микрофонът е изключен. В този доклад се съдържат мерки за намаляване на административната тежест. Но тук много по-важното е не какво има в текста на доклада или на предложението на комисията, а това, че се правят много престъпления за укриване на данъци. И така се губят огромни суми пари. Освен това, по отношение на преките данъци, има замразяване. Намаляват се корпоративните данъци, намаляват се данъците върху дейността на многонационалните фирми, а същевременно се налага ДДС върху потребителските стоки. Този тип данъчна политика всъщност противоречи на социалното благоденствие на Европа. Благодаря, господин Хунтис, от името на групата за Европа за свобода и демокрация, господин Паксас. Аз всъщност искам да кажа така едно по компетентно вътрешно мнение по доклада. Мисля, че сегашното събиране на ДДС показва, че нашите усилия са е, така отчаиващо устарели, особено предвид сегашната криза. Освен това, реформата в ДДС трябва ефективно да се прилага бързо и ефективно и като се вземат предвид нуждите на потребителите, защото потребителите са основни източник на финансиране. Освен това, трябва да се подкрепя ефективна система. Освен това, трябва да се даде възможност на държавите членки сами да създадат система, която да предвижда по-малко ДДС в области, които са важни за самите тях. Благодаря. Благодаря ви за независимите. Госпожа Синклер, две минути. Uh, Благодаря, госпожа председател понякога наричат ДДС данък върху лукса. А, всъщност това е лукс за онези, които знаят как да, го, как да избягват ДДС. Става дума за хора, които могат да, да извлекат ползи от всевъзможни стоки. Над 15 милиарда лири чрез тези измами се прехвърлят от е, Великобритания към Европа заради плащанията на ДДС. Всъщност правителството изглежда е забравило, че е, на ДДС, което се плаща в Великобритания, е един европейски данък, поне европейски по своето вдъхновение. Държавите трябва да могат да решават какво става в областта на данъчното облагане. И те трябва да решават кои събрани приходи трябва да могат да остават в тяхната храна. Нека да не забравим какво се случваше, е, какво се случи с е, е, данъчното облагане на мазута за отопление. Всичко това бе предмет на голям скандал в Великобритания. 15% беше данъка, което бе критикувано от опозицията. Казаха това е антисоциално. Когато дойдох обаче на власт през 1997 година, не премахнаха този данък. Това е измама за хората в моята страна, които са бедни и не могат да си позволят подобни неща. И трябва да се премахне на европейско ниво. Сега записалите се. Господин Хокмарк не е в залата и за това давам думата на господин Данелис за 3 минути. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, от економическа гледна точка ДДС играе много важна роля за доброто състояние на държавния бюджет, пък и на европейските бюджети. Финансовите проблеми, с които се сблъскваме сега, показват, че системата за ДДС е важна. Тя трябва да работи коректно и ефикасно. Поради административната сложност на с настоящата система, ДДС всъщност играе много голяма роля в административните разходи също. Изискванията за възстановяване на ДДС, както и описването на всички данни, свързани с ДДС, е, са елементи, които са много лесни за големите фирми, но много трудна задача за малките и средни предприятия, които са 99% от предприятията в ЕС с тази система се оставя отворена вратата за данъчно избягване и измами. Имайки предвид всичко това, смятам, че предложенията в настоящия доклад са отличен принос към работата на парламента в една сфера, в която нямаме законодателни правомощия. Някои от идеите за намаляване на бюрокрацията, сближаване на административни практики, и стандартна е, фактура с ДДС биха оказали голямо влияние върху работата на фирмите. С тези мерки за събиране на ДДС държавите членки ще спечелят милиарди евро. А що се отнася до трансграничните измами, по-ефикасни разследвания и използване на нови технологии биха означавали, разбира се, разходи, но от друга страна е, ще се окажат е, благотворни в дългосрочен план. Докладът е, също разглежда бъдещото преразглеждане на ДДС ставките, както и освобождаването от ДДС, като залага екологични приоритети. В становището на Транспортната комисия ние искаме нулева ставка за обществения транспорт – което не е включено в окончателната версия на доклада. Надяваме се обаче, че ще бъде включено в списъка от стоки, където ще има намалени ставки за ЕДС, които Европейски парламент ще предложи на държавите членки. И накрая, имайки предвид тези общи усилия, свързани с безопасността по пътищата, описани в стратегията Европа през 20-та година, би било много полезно, ако различните стоки, свързани с пътната безопасност, имат намалено ДДС. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Шмидт за две минути. Eh, благодаря, госпожо председател. Господин комисар, аз от все сърце искам да благодаря и на докладчика господин Каза, който чудесно е работил. Сега, е, всъщност, парламента основно подкрепя зелената книга на комисията, ние искаме различните системи да се сближават възможно най- в най-голяма степен и да се укрепват. Знаете, че има голямо разнообразие в системите и за предприятите, които работят зад граница, това е проблем. По-добра координация на данъчната политика в Европейския съюз се налага от само себе си, което предполага и хармонизиране на ставките в ДДС. Принципа на данъчната неутралитет ни харесва, да се намалява облагането върху труда и увеличаването на ДДС в някои области е нещо положително, но е, това не трябва да се отразява глобално върху данъчното облагане. Но трябва да се зададем въпрос е, и за това как ще се отрази това на общините и на техните права те самостоятелно да събират данъци. Защото тук се преминава от пряко към непряко данъчно облагане, което може тежко да се отрази на някои страни. Е, освен това е, се говори и за много изключения. Това обаче създава е, голям административна тежест, а може да се окаже и скъпо. Въпреки това има едно изключение, за което аз, което аз от все сърце подкрепям. Става въпрос за изключенията за благотворителните организации, както и за доброволческите организации. Аз е, мисля, че трябва дори да поискаме нулева данъчна ставка за е, подобни организации. Е, с други депутати от Европейския парламент аз поисках пълно освобождаване от данъци за благотворителни организации. Надявам се подобни национални изключения да се възприемат и от комисията. Радвам се, че всъщност толкова добре ги приема тя. Това е ясен сигнал от страна на комисията. Е, Безкорисната е, работа не би трябвало да се възпрепятства, так му обратното, трябва да се насърчава. Мисля, че какъвто и да е формата на книгите, независимо от това на какъв носител са, е, също трябва да има унифицирани данъчни ставки. Благодаря още веднъж, господин докладчик. Благодаря, господин комисар, за вашата работа. Поздравявам ви. Не ви беше лесно. Това е голямо предизвикателство. Аз ви благодаря. Господин Стрейчак, една минута. Uh, Добро утро. Имам само една минута, така че ще бъда възможно най-кратък и ще спомена три неща. Първо, нека да благодаря на господин Каза и да го поздравя. Не го правя от учтивост, а от лично убеждение че вие сте един депутат, е, работещ изключително посветено вече 7 години по въпроса за ДДС. Така че знам, че много добре знаете за какво говорите. Но, втория ми коментар, има и нещо, за което се безпокоя. А именно това, че стратегията за така нареченото, нареченото зелено ДДС, което трябва да намали ставките за енергийно ефективните и екологични продукти и услуги, много лесно може да доведе до данъчни измами. Всички ние говорим за това колко неприемливи са тези измами. Виждам, че времето ми изтече. Благодаря. Третият коментар ще споделя с господин Каза лично. Благодаря. Господин Морганти. Скъпи колеги, искам да благодаря на господин Каза за извършената работа. Много се радвам, че различни опоменявания на административното упростяване са включени тук. Включени са и електронни, цифрови инструменти в доклада, с които разполагаме. Те ще бъдат много полезни за малките и средни предприятия. Искам да подчертая едно изменение, което подадох и което е включено. То е за създаване на, изключе... на освобождаване от ДДС на малки и средни предприятия в целия Европейски съюз. Така могат да се премахнат големите разходи и по този начин да има по-голям достъп до вътрешния пазар, особено за младите предприемачи. Оценявам всички усилия към по-голяма ефикасност на събирането на ДДС тази мерка е необходима, за да се предотвратят евентуални измами, един феномен, който често се среща последните години. Благодаря. Благодаря. Господин Вертман, минута и 30. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Госпожо председател, скъпи колеги, предвид значението на ДДС като източник на приходи в националните бюджети, които в момента затруднени, всяко подобрение на настоящата система е добре дошло. Системата на ДДС почива на правни разпоредби, които са прияти от Европейския съюз и които са транспонирани в националните правни режими, като разбира се, основният принцип трябва да бъде справедливост за всички държави членки на Европейския съюз. Зелената книга осъжда сложността на системата, поради която не отговаря на изискванията на истински вътрешен пазар, Докладчика иска ясни правила е, и определен много ограничен брой изключения. Това е логично. Логично е, защото по-добре се събират данъците и се намаляват е, разходите, които са бюрократични за предприятията. Така се откликва на нуждите на единния пазар. По този начин данъчната система ще стане по-ефективна ефикасна и за да се подобри събирането на ДДС, трябва да е, бъдат намалени възможностите за измами. Остава ни само да се надяваме, че прилагането на бъдещите директиви в държавите членки ще събудят по-малко проблеми, отколкото в миналото. Господин докладчик, благодаря ви за доклада. Благодаря. Господин Фейо. Сеньора президент, Госпожо председател, доклада, който обсъждаме днес, е изключително добре насочен. Той представя един съвременен поглед върху ДДС и върху данъчното облагане като цяло. В него са включени множество различни предложения, които трябва да бъдат взети от комисията, преди тя да представи своята инициатива пред парламента. За това искам да поздравя докладчика господин Каза. Има обаче въпроси, които предизвикват у мен известни възражения. В доклада се споменава, че ДДС е важен източник на данъчни приходи. ДДС се отразява обаче и върху функционирането на единния пазар. И за това смятам, че е много важно да има по-малко разходи за потребителите и по-малко бюрократщина, за да може и по-добре да се преборим с измамите и укриването на данъци. За това е много важно да се подобрят системите за събиране на данъците. Друго много важно нещо е сега, когато данъците скачат, да създадем и добра система за възстановяване на данъци, защото малките и средни предприятия много зависят от това. Те плащат ДДС и след това отнема изключително много време преди то да им бъде възстановено. Затова ни трябва система, която внимателно проследява всички движения. Всичко това присъства в доклада. Много важно е, когато нещата са трудни, всички тези предприятия да могат да участват. Парламентът е посветен на задачата да се изгради по-добра система за ДДС. И документът, който обсъждаме, го доказва. Господин Корея Кампуш. До колега каза, да, всъщност аз е, искам да кажа на господин Каза първо, защо трябва да преразглеждаме ДДС в Европейския съюз, е, когато трябва то да бъде е, съвместимо с единния пазар. Колкото повече ДДС има, толкова по-малко гъвкав и ще бъде пазара. Ако се смята, че ДДС може да помогне на търговията, аз бих дал възможност на хората да се избират между цените, когато говорим за цени на стоки и услуги, а не данъчна ставка, която трябва да плащат. Така че ще намалим ДДС и ще се намалят възможностите за измами. Първо, когато говорим за вътрешен пазар, ние трябва първо да подобряваме нещата. Примерно, дали резултата ще бъде както е по мярка 7, е, ние трябва да разгледаме законодателство. Говорим стандартизиране, услугата за, е, директивата за услугите е, да се отстранят препятствията пред е, хармонизирането, ролята на ДДС, е, когато говорим за търговия онлайн, защото ние всички използваме тази търговия, когато поръчваме книги, например. Е, има два ключови факта, които са важни в момента. Първо, кризата. Трябват ни приходи Е, защото е, вероятно ще има все по-малко данъци, които ще се плащат на правителствата заради кризата. Ето защо е, ДДС става по-важно. Освен това, населението застарява, имаме демографски проблеми в Европа и общо тенденция към така преминаване от пряко към непряко данъчно облагане. Трябва да се преомисли баланса между пряко и непряко данъчно облагане в Европейския съюз. И накрая с такива реформи ние трябва просто да хармонизираме субсидиарността с изискванията за хармонизиране и трябва да а, намалим диапазона между различните ДДС ставки и трябва да видим как да се намали просто ДДС, да има ясен списък на а, разпоредбите, които могат да се прилагат предлагат. Трябва да има нови прагове за изключение пред малките средни предприятия, за да може всяко изключение да не създава предпоставки за по-голяма или по-малка измама. Харесва ми идеята за европейско ДДС на комисията. Благодаря, казва председателката. Благодаря, господин Кожушник, за една минута. Благодаря, дами и господа. Смятам, че е много важно, че колегата иска да се намали бюрократичната тежест. Мога да ви дам и ясен пример. Периодичността на декларациите за ДДС. Това е един проблем, който засяга пазара на труда, както и публичните дефицити. Затова е важно да преработим ДДС Трябва да увеличим не прякото облагане, а не прякото. Трябва да направим така, че данъчните системи да не бъдат в ръцете на Европейския съюз. Те трябва да си останат прерогатив на националните правителства. Не не трябва да се съгласяваме да има хармонизация на ДДС, защото ако се хармонизира ДДС, ще се хармонизира цялостното данъчно облагане и това е пътя към ада. Благодаря господин Обермайер, но той не е в залата, затова давам думата на господин Столоян за две минути. Mulțumesc, doamnă președintă. Криза a făcut ca multe state... Благодаря, госпожо председател. Вследствие на кризата много държави членки увеличават е, ДДС и ДДС е, се превърна в много важен източник на приходи за националните бюджети. Всяка година аз разговарям с моите студенти и полагаме на анализ е, мрежите, по които постъпва информация. Е, както и реалните мрежи, които се създават от събирането на ДДС в Европейски съюз. Е, ежегодно дискусиите с студентите са много важни, защото те смятат, че бремето на ДДС е твърде високо заради европейската система, е, която е много сложна. Ето защо аз подкрепям предложенията в доклада на колегата Каза защото по силата на тези предложения се намаляват или дори отстраняват е, изключенията във всяка държава членка е, както изключенията, така и пълното освобождаване от ДДС, е, защото по този начин всъщност се увеличава и административната тежест около събирането на този данък. Разбира се, аз съм за мерки, по силата на които се намаляват административните формалности, които предполага прилагането на подобен режим. Далеч не съм сигурен обаче, че системата за общо освобождаване от данъци за неправителствени организации, благотворителни организации е положителна идея. Няма да посочвам примери но в повечето случаи тези организации само прикриват друг вид дейности и съответните приходи от тях. Благодаря. Благодаря. Господин Лудвигсон за две минути. Е, е, Благодаря, госпожа председател. В най-общ план докладът е много добър. Мисля, че той се съсредоточава върху важните въпроси, а именно увеличаване на ефективността, намаляване на бюрокрацията и по-сериозни усилия за борба срещу измамите. И действително и в трите области, които изредих, директивата за ДДС може да се подобри. Обаче нека да говорим за правилата за данъчно облагане на неправителствени организации или организации с идеална цел – Австрия, Дания, Финландия и Швеция през последните няколко години получават критики от страна на комисията за това, че не прилагат съществуващата правна рамка. В тези страни ще се наложат някои промени в националните правила за ДДС, но всъщност основният проблем е на европейско равнище. Директивата за ДДТ се се занимава с изключенията за организациите с идеална цел. Действително, е, изключенията не трябва да са прекалено много, но мисля, че е, за неправителствените организации с идеална цел – е, изключение задължително трябва да има, защото само така можем да насърчим доброто развитие на гражданското общество. Е, нещо, което е гаранция за добре функционираща демокрация. Също така е важно разликите между държавите членки да не изкривяват конкуренцията. Трябва да видим а, е, какви са разликите между търговската дейност и много по-дребна дейност. И така, най-важното тук е да се намали административната тежест. Това не може да стане само с увеличение на субсидиите. Не може е, ДДС да се компенсира с субсидии. Докладът подава ясен знак на комисията, именно, че е необходимо да се освободят от начисление на ДДС организациите с идеална цел. Благодаря. Господин Курски не е тук. А, идва. Давам му думата за една минута. Unia Europejska zakłada, że przez podniesienie VAT w krajach członkowskich zwiększy swoje... Европейския съюз смята, че чрез увеличаване на ДДС в държавите членки ще може да увеличи притоците към бюджета си. Реалността обаче е съвсем различна. Нашите сесии са 22 часа. В тези 22 часа малките и средни предприятия разходват 23 милиона часа за бюрокрация. Много малки семейни фирми ще бъдат заключени, е, извинете, затворени, около 300 такива. И хиляди ще загубят местата си. Ето ви фактите за бюрокрацията и проблемите с ДДС. Едно добро решение би било да има стандартна ДДС ставка за едни и същи продукти офлайн и онлайн. Не можем да кажем да на стандартно ДДС във всички държави за всички продукти. Всяка държава членка трябва да може да преценява каква данъчна политика да налага и каква не. Можем да кажем да на едно ДДС на потреблението, не на производството и най-низкия възможен, най-низката възможна стака. Господин Галпек. Eh, eh, госпожо председател, господин комисар, първо искам да благодаря на докладчика за чудесната работа, която е свършил, тъй като икономическата и валутната политика са много важни и ако говорим за минимална хармонизация, е, ние знаем, че така не можем да постигнем конкурентоспособна конкуренция в Европейския съюз. Преди 40 години беше създадено ДДС и трябваше да има някакво хармонизиране между Европейския съюз. Е, доста промени бяха извършени, предприя се модернизация и в края на краищата тази система все повече се осложнява. Е, говорим за допълнително бреме и за предприятията, и за отделните отделните лица и това всъщност е препятствие пред единния европейски пазар. И е, много често това предполага избягване на плащане на данъци и измами, което достига до милиарди, милиарди загуби. Освен това, ДДС е важен източник на доходи, защото ни дава възможност да финансираме нашата социална система. Е, трябват изключения, трябва да има напълно освобождаване от ДДС за някои, е, е, е, обаче от друга страна за в бъдеще не трябва да се изкривява пазара, и е, за това аз приветствам всички мерки за упростяване против данъчните измами. Те са важни, но от друга страна трябва да се справим и с липсата на прозрачност. Е, това трябва да стане част от системата. Трябва да имаме предвид и трансграничните сделки, без да забравяме, че има определена категория сделки и вътре в Европейския съюз. Очевидни, е, това е важно за нашия вътрешен интегриран пазар. Има различни модели за събиране на този данък. Мисля, че трябва всъщност да благоприятстваме нещо, което ще доведе до увеличение на доходите. Още веднъж благодаря за това, че приехте моите изменения. Благодаря, господин Шваб. Две минути. Фрау президентин, Госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги, господин комисар. Системата за ДДС в Европейския съюз вече съществува 17 години и е, за бизнеса това е голямо е, препятствие, защото осложнява дейността на единния пазар. Сложността на правилата, разликите между националните системи създават огромно натоварвана от административна гледна точка, е, особено за малките и средни предприятия. Те просто не могат да се справят. Особено когато става дума за електронната търговия, която често е трансгранична и която има огромен потенциал. Данъчни бариери от този характер трябва да се премахват. Иначе страда европейският потребител – Особено сега, по време на економическата и финансова криза, този тип предложения са от е, огромно значение. Приветствам работата представена в Зелената книга. Действително трябва да се опрости процедурата и да се премахнат е, ненужните бюрократични изисквания. Е, много добро предложението, е, което прави Дейвид Каза по множество е, въпроси, включително и стандартизирания формуляр за ДДС и за фактура по ДДС. Няма достатъчно капацитет за поддържане на принципа на страната на происход при трансграничните сделки. Комисията прави предложение за преодоляване на този проблем. Мисля, че мястото на потребление а, е а, добра альтернатива на този етап, а, въпреки че и то може да включва някои осложнения. Много важно е да се хармонизират разпоредбите по ДДС в Европа. Само така ще създадем единен пазар. Благодаря, госпожа Есая, за две минути. Комисари. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Първо искам да благодаря на господин Каза като докладчик. Докладът му е добре балансиран. Това е голям принос, който прави Европейския парламент към дебата в Съюза за ДДС. Има големи различия между ставките ДДС в държавните членки, има различни прагови стойности и всичко това възпрепятства работата на вътрешния пазар. Системата работи 17 година, години, но трябва да бъде напълно преразгледана, особено в светлината на кризата. Избягване на данъчно облагане и измами намаляват приходите на държавите членки. Обикновените хора, малките фирми трябва да плащат допълнително поради измамниците – Искаме да има по-добра координация между държавите членки. Надяваме се Европейската комисия да се бори по-усърдно срещу избягването на ДДС. Все още се колебая за тази стратегия за ДДС. Надявам се дефинициите да са такива, че да не водят до проблеми. Напротив, всичко трябва да бъде упростено. Административната тежест трябва да бъде по-малка от преди, както и изискванията за отчетност на малките и средни предприятия да бъдат упростени. Надявам се новата система да взема предвид трудоемките сектори, например за наячийската сфера. Също така, организациите с идеална цел трябва да бъдат разгледани отделно, за да може държавите членки да имат право да освобождават от ДДС тези организации, разбира се, ако искат да го направят. Надявам се държавите членки наистина да го направят. Благодаря. Давам думата на господин Фернандес. Добре, господин президент. Благодаря, госпожо председател. Сега искам да започна с поздравления към колегите, но най-вече докладчика Дейвид каза, е, докладът е чудесен, чудесно свършена работа. Опростяването и хармонизирането на системата на ДДС в Европейския съюз ще доведе до по-голяма прозрачност, по-голяма ефективност и по-малка бюрокрация и разбира се по-малко измами. По този начин ние можем да насърчим функционирането на единия пазар и да допринесем за увеличение на конкурентоспособността на еврозоната и на Европейския съюз като цяло. Тази конкурентоспособност ни е много важна. Сега трябва преимуществено да се борим против измамите с ДДС, защото те стигат до стотици милиарди евро. Е, говорим за 21% от е, е, доходите от ДДС за повечето държави членки. Защото в много страни ДДС е основен източник на доходи, така че ние трябва и ясно да защитаваме принципа за неутралност и да сме сигурни, че намаляваме административните тежести, е, бумащината. Е, искаме, освен това, е необходимо да подобрим законодателството е, в Европейския съюз. Страните не могат да си позволят нови административни тежести при събирането на ДДС. Това се отнася особено за малките средни предприятия. Е, повече от 99% от малки средни предприятия е, всъщност осигуряват работни места. В е, случая с Португалия те създават 81% от общата заето за страната страни, които получават външна помощ, трябва да наблюдават отблизо всички данъчни постъпления, защото тези страни бяха принудни да увеличат данъчните ставки и, и трябва да преразгледат праговете на ДДС и трябва обаче да получат и ясни списъци за изключенията, поради което ни е необходима солидарност повече от всякога. Благодаря, госпожа Мацони. Благодаря. Своевременен е този доклад и благодаря за работата на господин Каза определенето на позицията на парламента по време на реформата на системата на ДДС е необходимо да бъде изложена. Смятам, че целите, които много ясно са заложени тук, са споделени от всички. Говорим за прозрачност и за хармонизация. По-специално визирам инструментите за по-голяма хармонизация. Според мен много адекватно се взема предвид потребността да се запази все пак националната автономност и суверенитет, т.е. пълно прилагане на принципа на субсидарността. Още два момента, по които смятам, че Европейската комисия трябва да помисли. Едното от тях е освобождаването от ДДС. Добре е да е ясно освобождаването на НПО, но Европейската комисия, правейки го, не бива да забравя, че трябва да се прочисти системата за освобождаване, защото те многократно са използвани с измамни цели. Също така трябва да има правна сигурност, намаляване на бюрократичната тежест и новите технологични процеси да бъдат включени в работата, тъй като това ще бъде много полезно за предприятията и за пазара. Ευχαριστώ πολύ Ματσόνη. Τώρα ερχόμαστε στη Благодаря ви, госпожо Мацони. Сега преминаваме към спонтанни изказвания от залата. Доста колеги са поискали думата. Моля да спазвате времето. Госпожа Луен, минута. stimați colegi, taxa pe valoare adăugată este Всъщност ДДС представлява необходим източник за доходи за националните бюджети. За много държави членки всъщност това е основният източник на доходи. В началото на финансовата криза ДДС беше 8% от брътния вътрешен продукт на държавите членки. Впоследствие обаче този процент чувствително нарасна, тъй като държавите членки се принудиха да увеличат е, процента на ДДС. Системата на ДДС е около 60% от административната тежест за предприятията. Ето защо е много важно да се упрости и модернизира системата, за да може да работи както трябва економиката като цяло, още повече в период на криза. И за това бих искал бързо да се е, приложат всички разпоредби, свързани с е, данъчните ставки в ДДС. Това е, също така да се упрости системата. Е, това е основна така, източник на загриженост за играчите на пазара. Това увеличава цената, а освен това Европа не е привлекателна за чуждестранни инвеститори. Благодаря. Сега за една минута давам думата на господин Куртус. Благодаря, госпожо председател при е, тези условия на економическа криза и е, на прекомерни дефицити е, ДДС е важен източник за доходи за националните бюджети, но увеличение на ДДС не предполага економически растеж, особено ако се засяга потреблението на хранителни продукти. В Румъния хранителните продукти остават на 24%, това не увеличи потреблението като цяло, а само увеличи бедността. Е, тоест, трябва да се търсят альтернативни, по-справедливи източници на доход. Потребителите много пострадаха от увеличението на ДДС, но също така и малките средни предприятия. Те са двигател на европейската економика. Приветствам предложението на докладчика е, за прак на ДДС за малките и средни предприятия, за да се улесни техния достъп до пазара и за да се намалят цените. Благодаря ви много. Господин Рубик има думата сега. Лепто? Мистер Рубикс? Paldies, priekšsēdētāji. Es arī augstu Благодаря, госпожо председател. И аз високо ценя работата, която бе извършена, за да се анализира положението с ДДС в Европейския съюз. Всичко написано в този доклад доказва, че през последните 17 години този танък става все по-труден за събиране. Фрагментира се и се създават все повече възможности за измами. По всичко изглежда, че сега си мислим, че ако сложим нови подкови на куция кон, ще решим проблема. Честно казано, по-скоро мисля, че трябва ДДС да се замени с данък върху оборота. Така нещата ще се простят значително. Господин Пашка. Daň z pridanej hodnoty jedným z najdôležitejších príjmov pre štáty Európskej únie. Благодаря. ДДС е един от основните приходоисточници на държавите членки. В трансгранични изделки обаче има много случаи на измама. Затова са необходими нови правила за подобряване на механизмите за събираемост на ДДС. Данъчната политика е компетенция на държавите членки, ограничени за правомощията на ЕС този доклад обаче има много неща, които ни дават възможност да помислим за едно подобряване на системата дори на това ниво. Системата трябва да бъде за събиране на ДДС на широка основа, особено, що се отнася до трансграничните сделки. Едно по-добро едно намаляване на административната тежест би било една крачка напред. Опростяването на данъчните декларации, използването на цифровизацията, както и езиково-неутрални формуляри, биха улеснили малките и средни предприятия и да подобрим системата. Е, тора, о Бронс, лого. Благодаря много, господин Бронс. Докладчикът описва липсата на хармонизация като особено голям проблем на ДДС. Според мен това не е никакъв проблем. Нищо подобно. Данъците се налагат и събират основно за да се осигурят приходи и постъпления в храната, в хазната, а не за да изглеждат по хармоничен начин. Всяка страна има различни потребности, различни социални нужди и всяка страна трябва по-отделно да определя данъците. Е, не трябва да се хармонизират данъци просто ей тъй, е, за да има хармония. Е, ако ДДС е с равна ставка, тогава на практика тя представлява регресивен данък. Нулевата ставка я прави малко, го прави малко по-малко регресивен. Но ако се работи с регламенти, а не с директиви, хармонизацията е неизбежна. Благодаря ви, е, почитаеми колеги. Представителите на моята група неколкократно взеха думата, за да кажат за централизиране е, и да се говори против е, Европейския съюз е, е, те смятат, че хармонизираното би било решение, но това е, е послание за хора в Европейския съюз, защото това, което се наблюдава тук, са хора, които искат да финансират социална система. Вижте какво става в Западна Европа, големите социални разлики там, а в източната част на Европа ДДС е по-високо с много проценти отколкото в, на Запад. Например, в Унгария е, е, е, и имаме, ще, трябва да стане 27% ДДС-то. 27% ДДС в Унгария, това предлага правителството. Всъщност ние по този начин изцедяваме хората безпредседентно. Е, и смятам, че е, това, което се каза е вярно. Европейски съюз трябва да се намества, когато се съдят така хората. Трябва да се направи нещо. Европейския съюз е, трябва да следи за благо... благосъстоянието на гражданите. Госпожа Бенова има думата сега. Пекни, пани вице-президентка, пан комисар. 40 Благодаря, госпожо председател, господин комисар. ДДС бе въведен преди 40 години. Време е системата да бъде преразгледана. Трябва да има по-голяма хармонизация. Реформата на системата ДДС е изключително важна, за да можем да постигнем целите стратегията Европа през 20-та година. Важно е също така и за единния пазар, и за растежа, и за консолидирането на националните бюджети по един интелигентен начин. За тази цел имаме хар... нужда от хармонизирано ДДС. Трябва да се движим в крак с социалните и технологични нововведения. Трябва да направим така, че да намалим тежеста на гражданите, за гражданите. Това може да стане посредством упростяване на системата. Едно упростяване също така би довело и до по-добър економически растеж. Конкурентоспособността на търговските дружества може да бъде повишена, ако упростим системата. Важно е да намерим решения, за да можем да направим така, че средствата е, от ДДС не отиват в е, данъчни обежища. Иска ли някой друг думата, казва председателката? Да, госпожа Басеско. Благодаря много, е, госпожо председател. На свой ред искам да поздравя колегата Каза за чудесния доклад. Е, ДДС е значителен приходоисточник за националните бюджети, но в условия на криза е по-добре да се избегне увеличението на ДДС и на другите данъци особено ако има альтернатива. Например, в Румъния ДДС беше увеличено с 5 пункта от 19 на 24%. Това, разбира се, навреди както на бизнеса, така и създаде напрежение. В началото се смяташе, че това ще бъде стимул за економиката, но реално това забави излизането на Румъния от рецесията. Ето защо трябваше да се е, работи на два последователни етапа. И днес Румъния е една от страните, където ДДС е с най-висок процент. А ни трябват е, е, стимули на чуждите инвестиции и освояването на европейските фондове. Е, господин Кирие поиска думата. Заповядайте, имате я. Съгласен съм с коментара на госпожа Басеско, че ни трябват мерки за стимулиране на економиката. Затова е много важно да се намали ДДС е, за ресторантите, например, и за други типове економическа дейност. Защото това е, са предприятия, които просто предават нататък е, ДДС. Така че техните потребители трябва да го платят. Именно за това е много важно да има различни ставки на ДДС, тъй като може би в дългосрочен план е добре те да се изравнят, но в, сред... в краткосрочен това е невъзможно. Благодаря много. Няма други желащи да се изкажат. Затова давам думата на комисария Шемета. You, благодаря, госпожа председател, уважаеми дами и господа. Нека да ви благодаря за изказаните становища по време на този изключително интересен дебат. Много се радвам, че Европейския парламент и всички заинтересовани страни често споделят позициите на комисията за това, че трябва да се предприемат действия за създаване на една по-проста, по-ефективна и устойчива на измами система за ДДС за целите и ползата на единния пазар. Това е повече от необходимо. Преработката на системата за ДДС ще бъде огромна крачка напред. Нека да не забравяме, че по-голямата част от законодателството на Европейския съюз се основава на член 113 от договора, който изисква приемане чрез единодушие в съвета. Има големи очаквания. И за да може съветът да откликне на тези очаквания, трябва, може би, някои държави членки да излязат извън своята зона на комфорт. Комисията ще вземе предвид заключенията и предложенията на Европейския парламент – в следващия етап на работата си по прегледа на системата за ДДС. Както казах, предстои съобщение на комисията, което ще бъде публикувано до края на тази година, а същевременно работим и по конкретни предложения за подобрение на системата, на нейната ефективност и за справяне с измамите. Също така са много важни и координацията между държавите членки, и изключенията, и подробния анализ. И при приложението на стратегията ще излезем с конкретни предложения по всички тези въпроси. В заключение, нека отново да благодаря на Европейския парламент и по-специално на господин Каза за силната подкрепа и конструктивния подход. Благодаря много. Благодаря много, господин комисар. Давам думата на докладчика за заключителни думи. Е, Благодаря. Благодаря на всички колеги за изказванията, както и за подкрепата, която се надявам да ми окажат по време на гласуването по-късно. Високо ценя детайлите в доклада. Там се говори за намаляване на административните разходи и то значително. Това е особено важно за МСП. Те са, в крайна сметка, гръбнакът на нашата економика – а пък страдат най-много, най-силно най засегнати са от настоящата система. Имаме много предложения, които могат да бъдат приложени незабавно, без да се променя значително настоящата система, ако комисията вземе предвид всичко, което предложихме. Например, говорим за едни модели за фактури, които да бъдат езиково неутрални. Това ще реши проблема, който съществува по-настоящем. Това може да е една система, която да отговаря на цифри, цифри, които хармонизират данните, които трябва да бъдат попълвани на съответните места в фактурата. Така можем да премахнем и проблема с превода, писмения превод. Иска ни се комисията да излезе с достатъчно ясни изисквания – Онези държави, които имат достатъчно ефикасна система, не би трябвало да я преработват и да повишават изискванията си към фирмите. Бизнесът обикновено се развива най-добре, когато има сигурност и стабилност. В докладът се казва, че при неспорни въпроси, е необходимо да се въвеждат регламенти, а не директиви, за да има единно прилагане на текстовете. И накрая искам да благодаря на всички, на докладчиците в другите комисии, на служителите, на комисията, в която работя аз. Надявам се този доклад да бъде подкрепен с ясно мнозинство, за да изпратим ясно послание на Европейската комисия за бъдещето на ДДС. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Каза. С това изчерпахме тази точка от дневния ред и ще гласуваме в 11.30 тази сутрин по него. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е едно изявление на Европейската комисия за американския закон за работните места. Господин комисар, имате думата си.